без насилие, мирна борба. Мис, миналата седмица бях в Турция, срещнах се с а, представители на властта, на парламента и на гражданското общество. А, разговаряхме за положението на християните в а, страната, както и за подхода към кипърския проблем с оглед статута на кандидата на Турция за Европейския съюз. Бяха обсъдени също правата на малцинствата и на религиозните малцинства, както и бъдещите промени в Конституцията. В понеделник започнаха първите избори в Египет след падането на режима на Мубарак. Е, Египет египтяните искат да участват активно в политическия живот и политическите партии и гражданското общество трябва да бдят, защото резултатите да е, отразяват желанието и настроенията на народа. В е, Марокко също беха проведени избори. Е, Европейския парламент ще продължи тясното си сътрудничество с мароканския е, парламент. Съжаляваме, че ням, че не бяха поканени наблюдатели за изборите от Европейския парламент, нито в Египет, нито в Марокко. Обикновено е добре за демократичния процес, когато има поканени и присъстващи изб... наблюдатели на изборите. Е, ние на също така следим отблизо развитието на събитията в останалите страни от Близкия изток и подкрепяме въжделенията на народите от съседните на нас страни на юг. Информуя, че zgodnie с артикулем 3, ustęp 3 и 4. Сега съгласно член 4, параграф 3 и 4, 3 и 4 от регламента, комисията Юри провери е, пълномощията на депутата Кент Йохансон и гласува за ратифицирането на неговите правомощия.